Uh, Добро утро на всички. Добре дошли на втората част от нашето заседание този месец. Ще имаме в 9.45 гласуване по много важни доклади. Но преди това, с най-голямо удоволствие, предлагам да започнем обсъждане на доклада по собствена инициатива защита на потребителите при услугите от общ интерес. Приветствам нашия докладчик, който за първ път е докладчик, така че господин Вайден Холцер, имате думата. Докладчиците в сянка са тук. Госпожа Рул и аз също сме докладчици в сянка. Доста често явление да сме докладчици в сянка. Виждам, че няма представител на АЛДЕ, но може би те ще се присъединят по-късно към нас. И преди да преминем към обсъждането, искам да приветствам нашите зрители и слушатели. И искам да привлека вашето внимание към това, че излезе новият брой на нашия бюлетин, с който може да се запознаете в интернет. Uh, и така, е, господин Вайден Холцер, заповядайте. Имате възможност да представите своя доклад. След това ще се изкажа докладчиците в сянка и други желащи. Приветствам също така двама представители на Европейската комисия. Очевидно, такъв интерес предизвиква този доклад, че имаме двама председатели от Европейската комисия. Приветствам ви и двамата. Надявам се, че правилно произнесох фамилното ви, господин Почмарски. Надявам се, че ще имаме достатъчно време, за да може да се изкажете накратко по този доклад. И така, нека първо да изслушаме докладчика. Благодаря ви, господин председател. Смятам, че тази тема е изключително важна. Наистина, въпросът е от принципно значение и затова този дебат има много сериозно политическо измерение. Бих искал да започна с изтъкване на четири важни аспекта. Първо, трябва да работим със самото определение на това, що са услуги от комунални услуги, какво представляват комуналните услуги, как да ги дефинираме. И на европейско ниво, и на нивото на отделните държави членки, определено има разминавания в това какво се има предвид, когато се използва този термин. От тук може да проистече дори въпроса дали имаме нужда от директива. Освен това, има някои измерения, които са изключително важни, що се отнася до участието на гражданите от Европейския съюз. Мисля, че днес имаме добра възможност да хвърлим повече светлина върху това объркване в определенията. Също така, както вече казах, този въпрос има огромно политическо значение. Дебатът върви вече от 15 години и има много спорни моменти дали трябва да се либерализира този сектор, какви ще са положителните последици от това, ако има изобщо такива. За отбелязахме, че мерките по либерализация далеч не винаги имаха положителен ефект. Виждаме, че резултатите са доста неравномерни и далеч не винаги са от полза за потребителите. Така че и от тази гледна точка важно е да се върнем към основополагащите принципи и да помислим в коя посока трябва да поемем. Това, което е от решаващо значение, е, че трябва да мислим за ситуацията на потребителите. Смятам, че е разумно да насочим този дебат точно към положението на потребителите. Трябва да помислим кое точно е важно в това отношение. Както вече казах, аз средоточих върху четири основни сектора – Смятам, че те са отрешаващо значение. И освен това, колкото е да е ясно това, искам да кажа, че във времена на криза, каквито са сегашните времена, стоят въпроси като какво трябва да бъде нивото на регулация, как да се подобри ситуацията в този сектор – е, разбира се, услугите като цяло страдат от ограничения в бюджета, особено комуналните услуги и услугите за от общ характер за всеобщ, всеобщ достъп могат да пострадат. А точно тези услуги са един от факторите за стабилност в обществото. Затова трябва да обърнем особено внимание на този сектор, на тези услуги. Така че това бяха някои по-общи съображения. Основни моменти за мен са основните права на потребителя, как могат да бъдат хармонизирани те на нивото на Европейския съюз. След това въпросът за услугите от общ интерес като цяло Ние като цяло говорим за това, че трябва да имаме една обща уредба за услугите от общ интерес. Но разбира се, осъзнавам, че това е много спорен въпрос и много хора казват, че тук трябва да има отчитане на принципа на субсидиарност в максимална степен. Също така, трябва да говорим за това, доколко реално се изпълняват на практика законите също така стои въпроса за колективна правна защита, включително и колективни искове, които се завеждат на европейско ниво. Също така трябва да обмислим ролята на обединеният на потребителите и други организации на гражданското общество, включително и при оценката на комуналните услуги. Тем Begriff des schutzbedürftigen Verbrauchers äh, auseinander и също така, нека да не забравим за важния, нека да не забравим за важния въпрос за уязвимите потребители. Трябва да помислим как да ги защитавам. И така, в сферата на енергетиката, смятам, че трябва да отбележим че нещата не се развиха точно посоката, в която ние се надявахме, че се развият преди 10-15 години. Бих посочил проблема на енергийната бедност, който изникнем. Виждаме, че енергетиката не е неутрална, че все повече става необходимо да осигурим устойчива енергетика. Едно друго важно съображение е, че е все по-трудно ще бъде на потребителите да сравняват цените, ще бъде все по-трудно за тях да проследяват какви услуги се предоставят на услуга. Има асиметрия в информацията, има много затруднения за сравняване на информацията и всичко това пречи на безпроблемното функциониране на единия пазар. И разбира се, тук много важен аспектът е, правото на потребителя на информация. Стои също така въпроса за реалната стойност на енергията. Нещо, което се отразява върху цената. Заслужава внимание въпросът за интелигентното измерване на енергопотреблението. И сега за далеко съобщенията. Необходимо е да има отворен достъп до интернет, да се преодолее цифровата пропаст, въпроса за преносимостта на данните и възможността хората да сменят доставчика. Що се отнася до почтенските услуги, необходимо е да се гарантира тази услуга от общ характер, особено в селските райони, защото ненадежността на тази услуга. Там продължава да бъде проблем. Разбира се, необходимо е да се гарантират достойни условия на труд в сектора. И сега сектора на транспорта. Тук виждаме, че се укрепват правата на потребителите. Но нещата не са толкова добре с обществения транспорт на общинско ниво. Затова трябва да гарантираме един надежден обществен транспорт на общинско ниво. Също така е важно е да се отчете демографската ситуация. За по-възрастните хора е особено важно да могат да бъдат мобилни. Има риск тези хора да бъдат изолирани от обществото така че това е накратко съдържанието на доклада, който вече съм ви предоставил. Очаквам нашето обсъждане да бъде много оживено и се надявам, че то ще доведе до положителни резултати в интерес на потребителите. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря ви. Мисля си, че наистина ще има оживено обсъждане. И мисля си, че проблемът обаче с докладите по собствена инициатива е, че обемът им е ограничен, но виждам, че успяхте в, това ограничен, в този ограничен обем да включите а, много информация. От името на НП госпожа Галца, благодаря ви, господин председател. Приветствам съобхватния подход на господин Вейден Холцер. Радвам се, че най-сетне има доклад по този важен въпрос. Смятам, че предложението може да бъде полезно не от гледна точка на правата на потребителите, но и като цяло за гражданите, националните правителства и парламенти. Отправната точка е че докладчикът определя приоритетните сектори енергетика, далеко съобщение, обществен транспорт и почтенски услуги. Смятам, че има нужда от доклад, който да доведе до намаляване на неравенството между потребителите в Европа. Същевременно виждаме нови предизвикателства и пред потребителите. Това е дерегулация на пазарите, глобализация и също така дерегулация на пазарите. Всичко това изисква по-голяма достъпност и съпоставимост на информацията. Абсолютно съм съгласна с докладчика по следните въпроси. Максимално високи нива на защита на потребителите. Нещо, което изисква да има силни независими организации за защита на потребителите. Създаване на дефиниция на услугите от общия интерес на европейско ниво. Също така приветствам идеята за свободен достъп до такива услуги. Бих искала да изкажа какви са, да изкажа моите съображения по редица аспекти. По енергетиката съгласна съм с докладчика за либерализацията на енергийния пазар – Необходимо е повече да се засилят правата на потребителите, необходимо да бъдат осигурени достъпни цени за потребителите и да не се прехвърлят на потребителите разходите по инвестиции. И освен това важно е цените да бъдат прозрачни за потребителите. Приветствам идеята за по-голямо използване на възобновяемите енергийни източници и разбира се прозрачност на фактурите и в тази област. Загрижена само това, че далеко съобщенията са отразени недостатъчно в този доклад. Смятам, че тази част заслужава допълнително обсъждане. Няколко думи за почтенските услуги, много е важно да се подобри конкуренцията и конкурентоспособността на целия този сектор, особено в селските райони. Бих препоръчала на Европейската комисия да поручи въздействието на либерализирането на почтенските услуги. И накрая приветствам идеята обществения транспорт, а той да бъде включен в услугите от общия интерес и трябва да се гарантира достъпни цени на този транспорт, особено що се отнася до достъпа на възрастните граждани до тези услуги. Ще внеса изменения, които ще отразят това, което току-що каза. Благодаря, господин председател. Госпожа Роля, благодаря ви много. Бих искал да благодаря на докладчика за прекрасното ни сътрудничество. Същевременно трябва да кажа, че не можем да подкрепим доклада и ще гласуваме против последните причини. Ние смятаме, че се намесваме в сфери, които се вписват и изцяло в правомощият на държавите членки в съответствие с Лисабонския договор. Комисията не винаги съгласява с това, но аз смятам, че парламентът възоснова на член 14 на Лисабонския договор трябва да се позове на това съображение. Така че тези услуги изцяло са в компетенция на държавите членки. Разбира се, не могат да противоречат на европейското законодателство, но държавите членки са тези, които могат да решат кои са услугите от общ интерес, как трябва те да бъдат организирани и финансирани. Разбира се, в съответствие с правилата за държавна помощ. Опасявам се, че вашия доклад подкопава тези ясно формулирани права на държавите членки. Затова не можем да гласуваме за. Също така смятаме, че услугите от общ интерес се предоставят по различен начин в държавите членки. И не смятаме, че на европейско ниво трябва да се решава как тези услуги трябва да се предоставят. Защото това подкопава нашата позиция. Много граждани смятат, че има прекалено много намес от Европейския съюз в техния живот. Не става дума само за економическата и финансова криза, но също така ние установяваме, че Европейският съюз не е особено популярен в много държави членки и за това не трябва да създаваме впечатление сред гражданите на Европейския съюз, че ние се намесваме в абсолютно всичко. Трябва да спазваме принципа на субсидиарност и има много ясно формулирани норми в Лисабонския договор, които оставят тази сфера в компетенцията на държавите членки. Освен това, вие казахте, че гражданите в затруднено економическо положение трябва да получават помощ. Те обаче в сектора на енергетика това изпраща грешни сигнали. Не трябва гражданите бъдат насърчавани да получават финансови помощи. Гражданите трябва да бъдат научени как да пестят енергия, как, например, да купуват подходящо електрооборудване. Също така много съм скептична, що се отнася до вашата идея за безплатен обществен транспорт на общинско ниво. Това трябва да се решава на местно ниво, ако Вземам подобно решение, това ще подкопае демокрацията в Европа. И няма защо тогава да се очудваме, защо хората стават все по-скептични към Европа. Демокрацията на местно ниво е основа на демокрацията в Европа и ние на европейско ниво не трябва да подкопаваме този принцип. Мисля си, че тук навлизаме в една твърда деликатна област. Вие споменахте услугите от общите интереса, но трябва и водоснабдяване трябва да се включи водоснабдяването, а вие сте изключили водоснабдяването и може би просто защото вие осъзнахте, че това е една много деликатна материя с много силно политическо значение и тук трябва да сме много внимателни. Така че за това ние ще отхвърлим този доклад и няма да гласуваме за него. Господин Хаджи Маркакис, вие докладчик сянка ли сте? А, да, говорят името на Оля Шмидт, който е нашия докладчик Сянка. Позволете ми само да прочета неговото изказване. Той благодари на докладчика за всеобхватния доклад, обаче господин Шмидт смята, че трябва да се използва термина уязвими потребители много внимателно, защото всички потребители, ако се разглеждат като уязвими, няма да можем да разберем кой има нужда допълнителна помощ. Трябва да се помисли за това как да се дефинира тази идея. Освен това, тези услуги се регулират по различен начин. Държавите членки, господин Шмидт смята, че наистина това е проблем, но не е сигурен, че законодателството е подходящ начин за това. Освен това, в повече държави членки има необходимост да се подобри добре функциониращ вътрешен енергиен пазар и това е важно за сектора на енергетиката. Благодаря ви. Благодаря ви аз. Може би. Госпожа Гебхар заяви желание да се изкаже, но аз съм докладчик в сянка, затова ще говоря преди това. Ние не можем да подкрепим този доклад по редица причини. Аз се солидаризирам с голяма част от казаното от госпожа Руле но от положителна гледна точка бих казал, че трябва да се насочим към въпроси, които са в компетенциите на нашата комисия. Госпожа Пелч доста се отклони от тези компетенции на нашата комисия, говорейки за възобновяеми енергии, зелени енергии и прочие а, има някои аспекти, свързани с а, а, искания за зелени а, продукти и използването на а, зелени енергии в а, домовете. Тук а, бихме могли да разгледаме а, политиката, свързана с тях. Не зная дали господин Вайлен Холцер се е запознал с това, което сме правили в тази област преди, в предишния мандат на парламента. Бяхме изготвили доклад за Комисията по транспорта. И може би е добре да се върнем и към тези констатации, които сме направили тогава, защото не започваме от нулата. Вие казахте в началото, че основните права, свързани с комуналните услуги, трябва да бъдат хармонизирани. Аз считам, че в директивата за правата на потребителите са разгледани въпросите, свързани с основните права на потребителите по отношение на комуналните услуги. Можем да се намесваме само там, където има възможност да се засилят правата на потребителите. В голяма степен съм съгласен с вашия доклад. В някои случаи има повече фокус върху правата на човека, а в други области на комуналните услуги трябва да се направи повече за правата на потребителите. Моя доклад в сферата на далеко съобщенията също би могъл да се използва. Вчера имахме изслушване. В тази област ние решихме да имаме обща рамка за правата на потребителите поради характера на пазара на телекомуникационни услуги, да се гарантира съпоставимост на предлаганите цени, пълна прозрачност на ценообразуването. Имаме проект вече, който е подготвен. Така че ние работим паралелно в сферата на далеко съобщенията. Затова нека да не дублираме работата. Аз съм основният докладчик от името на нашата комисия по тези въпроси. Има съобщение а, на Генерална дирекция Маркт на Европейската комисия относно почтенските пратки, доставките на почтенски пратки. Тук също трябва да потърсим приемственост, последователност. Не бива да правим а, спорни политически изявления. Вие говорите, че либерализацията на почтенските услуги не дава ползи на потребителите. Аз не съм виждал подобни констатации в никой предходен доклад. Може би това изразява ва вашето лично мнение. Ето защо аз предлагам да се съсредоточим върху въпросите, свързани с правата на потребителите. Относно транспорта, госпожа Руле спомена и водоснабдяването, но за транспорта ние трябва да имаме предвид и въздушния транспорт. В тази област също се работи. Това е важна услуга, макар че не е в същия смисъл на комунална услуга, каквато а, засягате вие. Могат да се кажат някои неща за правата на потребителите във връзка с комуналните услуги, но е необходимо да се поработи още, така че аз вероятно ще представя изменения от името на моята политическа група. Госпожа Гебхарт. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на Джозеф за доброто сътрудничество. Аз се запознах с текста. Няма съмнение, че а, ние отиваме по-далеч, отколкото са компетенциите ни. Превишаваме нашите правомощия. Мисля, че иначе се струва да се обмисли е, как могат да се гарантират правата на потребителите при предоставянето на комунални услуги. Трябва да се гарантират услугите. В миналото в Польша, в Чешката република е, имаше е, добри услуги в сферата на транспорта, на енергетиката. Ние като парламент трябва да подчертаваме колко важно е да продължим да оказваме натиск. Що се отнася до почтенските услуги, ние чуваме мнението не при какво е мнението на потребителите за почтенските пратки в Германия имахме наскоро дебат, тъй като важни документи, свързани с изборите, не бяха изпратени не чрез почтите, а чрез куриерски услуги и лицата, които са били в вакансия не са могли да упражнят правото си на гласуване, защото не са получили информацията по обичайния път, а именно чрез пощенските услуги. Трябва да помислим на къде искаме да вървим, какви отговори да намерим, за да могат основните услуги да бъдат е, доставени надлежно на потребителите. Читам, че този доклад ни дава добра отправна точка. Бих искала да кажа също на е, Джо. Въпроса за колективната правна защита, за колективните искове заслужава да се обмисли допълнително. Сигурно ще представям изменения. Ние трябва да защитим правата на потребителите. Трябва много внимателно да разгледаме онези области, в които е възможно да се постигне подобрение. Услугите от общ интерес или от общ економически е, интерес е, включват е, множество услуги, които са либерализирани и ние не бихме искали потребителите да губят тази услуга. Е, господин председател, аз ще бъда кратка. Действително, може да се счита, че е грешно да се либерализира тази сфера, но трябва да видим какво е работа на Европа и какво е работа на местното самоуправление. Европа се опитва да регулира всичко и затова в държавите членки все повече хора проявяват евроскептицизъм. Европа трябва да се занимава с това, което действително е наложително да се разглежда на европейско ниво, а останалите въпроси да се разглеждат на национално ниво. И това, което обсъждаме тук, трябва да се решава на местно ниво. Това е предвидено в Лисабонския договор. Господин Вайденхолцер, видяхте, че предизвикахте много оживен дебат. Благодаря ви за това. Ние очакваме още а, интересни срещи с вас като докладчици в Сянка. Разполагаме с още 5 минути по тази тема. Ще дам думата на госпожа Тен Блум от името на Европейската комисия. И ще видим какво смята и господин Почмански за почтенските услуги. В този ред. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, господин Вайдел Хонцер. Най-напред искам да благодаря на господин Байден Холцер за проекто доклада му, както и да благодаря за изказванията, които чухме тази сутрин. Както знаете, от месец юли имаме комисар, който отговаря по политиката на потребителите, Невен Мимица. И това показва важността, която се отдава на политиката за потребителите, особено в време на криза. Комисаря Мимица определи какви са приоритетите му и сред тях е да се даде да, да се даде възможност на потребителите да получат по-добри условия в а, сферите на енергоснабдяването, транспорта, водоснабдяването и прочее. Докладът действително обхваща редица въпроси, някои са хоризонтални, други са отраслеви, някои, може би, не се регулират все още на европейско ниво, както споменаха някои от изказалите се. Разбира се, ние водим вътрешни разговори в рамките на Европейската комисия, за да видим какъв да бъде нашия отговор на доклада. И на този етап бих искала да спомена, например, енергоснабдяването. Тя е очертана като много важна сфера. Искам да подчертая, че в рамките на третия енергиен пект и в рамките на новата директива за енергийна ефективност в рамките на Енергийния форум се правят много неща. На 16 декември ще изготвим два доклада от страна на комисията, разработени заедно с с заинтересованите страни, регулаторите, потребителските организации и представителите на бизнеса по две много важни теми, които са включени в този доклад, а именно електронното фактуриране и управлението на личните данни. Въпросите за прозрачността на ценообразуването, също приносимостта на данните, съпоставимостта и прочие се разглеждат. Те се разискват. Ще има и друг доклад за уязвимостта на, на потребителите. Този доклад ще бъде представен на същия форум и се надявам, че това ще ни помогне да формулираме своя отговор на вашия доклад. Тъй като вече има налично законодателство, то трябва да се прилага. Европейската комисия, в случая Генерална дирекция САНКО и ЕНЕР, работят в тясно сътрудничество, за да се прилагат на практика съществуващите разпоредби. Работим в това отношение с държавите членки. И докладите, които се подготвят, целят да представят най-добрите практики, за да могат те да бъдат следвани защото такива добри практики съществуват някои държави членки и те могат да бъдат използвани и от други държави членки при либерализацията. Имаме данни и виждаме, че ситуацията в различните държави членки е доста разнообразна, особено в сферата на енергоснабдяването нещата не са особено удовлетворителни. В пакета за далеко съобщенията има предложение, което е в ход и вероятно ще отговори на някои от въпросите, повдигнати в доклада. Това са области, в които следва да поработим допълнително. Освен това, Генерална дирекция Санко подготвя проучване за това каква е уязвимостта на потребителите и ще бъдат обхванати повечето от секторите, които са спомнати в доклада. Искам отново да ви благодаря и сега искам да дам думата на колегата ми от Генерал дирекция Вътрешен пазар. Господин Харбър, искам да помоля нашите посетители да пазят тишина защото нашия докладчик е в тази част на залата и около него в момента има доста шум. Благодаря, господин председател, господин докладчик, уважаеми е, депутати. Аз съм тук, за да говоря накратко по въпроса за почтенските услуги. В доклада споменавате, че трябва да бъдат гарантирани е, универсални почтенски услуги и да се постави акцент върху високото качество. Нека да ви припомня едно изследване от август тази година за последните е, развитие на сектора за почтенски услуги. Почтенските услуги са напълно гарантирани общите почтенски услуги във всички 28 страни членки. И е, от 1992 година започнахме да работим по тази тематика с една зелена книга и много последователно работим по този въпрос. Е, парламента е, подаде няколко текста към преамбила на е, директивата, изреждат се съответните членове с искането за осигуряване на основната и ключова инфраструктура. Що се отнася до защитата на потребителите по член 19 от директивата се предвижда да има външна и вътрешна процедура за подяване на жалби. И е, тази разпоредба сега въжи за всички предоставящи почтенски услуги, не само общия доставчик на тези услуги. Също трябва да кажа, че в директивата се съдържа изрична възможност регулатора да се намесва, ако не се спазват работните условия. Защото спазването на работните условия е основно изискване по член 9.20 е, от директивата – и в това отношение там се съдържа доста голям елемент на новаторство. И над 500 евро депутати приеха тази разпоредба, съвсем малко гласуваха против. А, що се отнася до либерализацията, както каза и господин председателят, няма изследване, което да показва, че либерализацията води до неуспех или, както се казва тук, е, разграждане на структури. Е, факт, че може би не са се получили е, посредством либерализацията всички положителни очаквания, които бяха формулирани, но комисията смята да излезе в края на годината. Това е, между другото, петия подобен доклад. И е, там ние ще направим една обективна оценка на резултатите. Е, нещата не са толкова черно-бели, колкото ни се иска или колкото се страхуваме, че ще бъдат. Е, ние следим положението много внимателно. А що се отнася до социалните условия, не трябва да забравяме, че комисар Мишел Бърние е, създаде форума на потребителите на почтенски услуги, където е, се срещат пред, е, представители на, и на парламента, и на гражданското общество, и на предоставящите услуги, за да се обсъждат и евентуално решават тези въпроси. Напълно сме наясно, че съществуват важни проблеми и в нашия доклад – бъдете сигурни, тези неща са много важни за нас, защото става дума за услуги за гражданите. Ние очакваме да имаме доставка на поща всеки ден, 5 дни в седмицата. Това е много важна част и от европейската економика. Така че ние много, много отблизо следим и проявяваме интерес към това как се прилага директивата. Също тук говорихте за доклада за интегрирани доставки на пратки. Преди е, края на... преди коледа тази година ще излезем също с документ, където ще е, наблегнем на необходимостта да се спазват изцяло работните условия. Минахме през е, процедура на консултации. Знам, че професионалните съюзи много сериозно е, се занимават е, с този въпрос. Тук проблема не е, е за предоставящите универсални почтенски услуги, там нещата се спазват. Но понякога на други доставчици, големи предприятия, няма да казвам думата, но вие знаете името. Не, нееднократно се появява то в пресата. Но е, има, там има проблеми. В е, пощ... директивата за почтите има начин да се противопоставяме на тези явления и има изискване за пълно спазване на работните условия. За универсалните услуги днес прочетох споразумението между основните водещи партии, християн-демократите и социалистите в Германия. И е, там се е, твърди, че трябва да се предоставят на цялата територия в Германия, е, на, трябва да се предоставят достъпни по цена почтенски услуги. Така че ние ще, в Германия ще следим какво се случва. Очакваме, разбира се, и дискусия с вас по тези теми и сътрудничество. Благодаря. Благодаря. Благодаря на двамата представители от комисията за това, че бяха сред нас. Е, много полезно беше да ни разяснят е, какво се случва по въпросите. И сега давам отново възможността на докладчика да се изкаже накратко. Времето ни започва да е, напредва доста. Благодаря. Мисля, че тук шумът в залата вече е такава, че няма да мога да отговоря в подробности. Благодаря на колегите и на комисията за интересната дискусия и важните им изказвания. Очаквам действително дебата да е много оживен естествено е, напълно нормално е да имаме различни мнения и да дискутираме по тях в парламента. Ще изслушам всички мнения и очаквам да си сътрудничим съвсем енергично. Смятам, че подобни дискусии ще допринесат само за качеството на текста. А госпожа Рулен, смятам, че е добре да дискутираме нещата е, и когато се стигне до дискусията на въпроса трябва ли Европа да се намесва повече или по-малко, И когато установяваме, че има отрицателни последици от някое европейско законодателство, трябва да търсиме начин да ги коригираме. Не може само да отговаряме не, не, не и да отхвърляме всичко. Смятам, че всички тези теми ще ги обсъдим на заседанието на докладчиците в Сянка. Председателят, да, Съгласен съм, много добра беше дискусията. Разбира се, ще работим в тясно сътрудничество и ще обсъдим всички тези по-подробни въпроси, които повдигнахме. На 10 е, декември, дами и господа, е крайния срок за изменение. Ще ги разгледаме през януари, 22-23 и на 11 февруари ще гласуваме, така че да влезе текста в пленарна зала преди изборите. Надявам се, че ще бъдете достатъчно ангажирани с това. Това е доклад по, нашата, е, по наша собствена инициатива и то последният за този мандат. Смятам, че е, тези доклади дават съществен принос за е, общия политически дебат. Сега добре дошли на всички, които са тук за гласуването, особено заместниците на редовните членове, които не са всъщност членове на нашата комисия. Благодаря им за времето. Надявам се, че имате електронните си карти за гласуване, защото на моменти ще се налага да се правят проверки. Днес аз ще гласувам от името на моята група. Понякога го правя, понякога не. Днес ще гласувам. Първият е, доклад е становище за Комисията по транспорта за оперативно, е, за въвеждане на оперативно съвместима система електронно повикване. Е, след нашето е, гласуване ще има презентация по тази тема. Много е важно, много е интересна презентацията за общата, за глобалната сателитна система. Изчакайте, ако, ако имате време, госпожа Сехналова ще води изслушването. Следващия доклад за технологичните устройства ще бъде гласуван на следващия месец. Не знам дали трябва нещо повече да обяснявам. Нека да право да гласуваме член 1 за заглавието на доклада за. Против. Въздържали се, приема се. Член 1, изменение 10 за против, отхвърля се. 11-то изменение е оттеглено, изменение 12. Так, има устно изменение от господин Вайден Холцер. Сега за устното изменение против, въздържали се, приема се. И стигаме до точки от преамбила изменение 4. Извинете, извинете, пропуснах изменение 3. Нов член едно от докладчика за. Против. Приема се. Изменение 4 за. Против. Приема се. Изменение 5 за. Против. Е, приема се. Компромисно изменение 1 за. Против. Приема се. И стигаме до изменение 8 за. Против. Приема се. Изменение 9 за. Против. Приема се също така. И е, сега ще е, гласуваме по цялото становище. Моля, гласувайте електронно. 32 души гласуват. 34 -ма. Някой още да не е гласувал. 34 карти, но само 33 гласуват. Добре, 28 за, 5 има против, няма въздържали се. Благодаря. Благодаря на госпожа Сенолова. Сега преминаване към доклада на господин Коферати, становище за Комисията по правни въпроси оповестяване на нефинансова информация и информация за многообразието. Господин Коферати, имате ли нужда да кажете нещо? Добре, нека да почнем тогава направо с гласуването. Започваме с изменение 36. Да. Нека да гласуваме електронно. Тук има големи разделения. Изменение 36, моля гласовете електронно. 34 са сложили карти, ако обичате по-бързичко. Приема се с един глас. Имаше 34 карти, но някой не гласува. Някой си сложи карта и не е в залата ли? Странно. Добре. Приема се. Изменение 37 с устно изменение за устното, против. Приема се. Компромисно изменение 1 за. А тук е гласувано, е, разделно гласуване, първа част за, против. Очевидно се приема. Компромисно изменение 2 а, втора част, извинявайте, компромисно изменение едно, втора част. Гласувайте, моля, по електронен път. The vote's closed. Край на гласуването. Не се приема един глас в повече против. 17 против, 16 за. Всички останали изменения падат, според мен. И Стигаме до страница четвърта, изменение 12 от докладчикът за против. Приема се. 56 пада. Компромисно изменение 2 за против. Приема се, очевидно. Компромисно изменение 3 за против. Приема се. И стигаме до изменение 14 от докладчикът. Моля, гласувайте по 14. Край на гласуването. Приема се. Изменение 60. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 61 с устно изменение от докладчикът. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Не се приема. Компромисно изменение 1А. То се приема автоматично с първо изменение. И стигаме до текстовете за преамбила. Изменение 24. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. Изменение 29 за, против, приема се. Изменение 30 за, против, също се приема. Компромис 6 за, против, приема се. Изменение 33 за, против, е, приема се. 34 за, против, приема се също. Компромис 7 за, против, също се приема. И сега гласуваме по проекта становището с измененията. Uh, one more person to vote. Още един трябва да гласува. 33 карти са сложени. Край на гласуването. Приема се 29 гласа за, 3 против. Благодаря на господин Коферати. Mm. Mm. Uh, Сега преминавам към всеобхватния доклад на господин Хаджи Маракахис за достъпността на вебсайтовете на органите обществения сектор. Искате ли да кажете нещо? Добре, нека да се почнем. Изменение едно. Кой е за? Това е заглавието на доклада. Кой е за? Против. Приема се. 55 отпада. Компромис 4. Кой е за? Против? Приема се. 20 за. Нека да гласувам по електронен път. 20 на комисията по заедостта. Край на гласуването. Компромис 5. Кой е за? Против. Приема се. 30. Кой е за? Против. Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 13. Сусно изменение. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 14. Мисля, че тук има чисто техническа промяна. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 11. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 16. За? Против? Приема се. Компромис 7. За? Против? Приема се. Компромис 8. За? Против? Приема се. Компромис 9. За? Против? Приема се. Компромис 10 за, против, приема се. Сега. Изменение 20. Техническо няма да гласуваме по него. 23 на комисията по заедостта. Разделно гласуване. Първа част на 23. Моля гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за, 16 против. Втората част следователно отпада, тъй като първа част е отхвърлена. 124. А, отпада ли? Добре. Компромис 13. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 12 за. Против? Приема се. Компромис 14 за. Против. Приема се. 24 на комисията по заедостта. Моля гласовете по електронен път. 24 на комисията по заедост. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 на същата комисия. Кой е за? Против. Отхвърля се. 26 и 27. Не. 132 с устно изменение. Кое е за? Против. Нека да проверим по електронен път. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 16 на 16. Добре, че проверихме. Компромис 15. Кой е за? Кой е за? Кой е против? Приема се. Компромис 16 за. Против. Приема се. 137 се обхваща. 25 е техническо изменение, но мисля, че трябва да гласуваме. 25 кой е за? Против. Приема се. Компромис 17 кой е за? Против. Приема се. 26. Кой е за? Против. Приема се. 30 на Комисията по заедостта. Моля гласовете по електронен път. Един човек повече гласува. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Сто отпада. 136, 137 сега гласуваме. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 18. Кой е за? Против? Приема се. 28. За? Против? Приема се. Компромис 19. Кой е за? Против? Приема се. Компромис 20. За? Против? Приема се. Компромис 201 вече е обхванат за предишните компромисни изменения. Сега 158. Гласуваме по електронен път. 158. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 на комисията по заедостта. Моля, гласувайте по електронен път. 31. Край на гласуването. Приема се с един глас. Компромис 22 за. Против. Приема се. 164 за. Кой е за? Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте по 164. Да, приема се. Компромис 25. Кой е за? Приема се. 33 на комисията по заедостта. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Изменение 34. Май не трябва да гласуваме по него.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 I'll make it clear when we t- when you... Ще видите, че не са включени в компромиса изменени 30, 34, 35, 37 Касонан блок. Кой е за? Против? Приема се. Компромис на изменение 23. Кой е за? Против? Приема се. И сега гласуваме по 34, по 35. Компромисно изменение 24. Кой е за? Кой е- за против приема се. 183 сега. Кой е за против? Приема се. 37 е, беше част от гласуването на блок. Компромис 26. Кой е за? Против? Приема се. Сега. Изменение 39. Кой е за? Против? Приема се. 13 на Комисията по културата, всъщност отпада. 35 на Комисията по заедостта. Моля гласовете по електронен път. And We do have 34 people voting now, so welcome to the extra voter. That's reject. Отхвърля се. И добре дошъл на този, който се присъедини към нас за гласуването. Така, 187 отпада, ако не се лъжа, нали така? Да. Компромис 29. Кой е за? Против. Приема се. Сега сме на преамбюла. Изменени 56. Кой е за? Против. Изменени 56. Кой е за? Против. Приема се. 2 автоматично беше прието. 58 отпада, 57 отпада, едно на комисията по култура отпада, 59 отпада, значи изменени 60 сега. А, и то отпада, добре. А, не, изменение 60. Моля, кой е за, кой е против? Приема се. Устно изменение. Кой е за? Против? Приема се. 61. Кой е за? Против. Приема се. 62 отпада. Компромис 1. Кой е за? Против. Приема се. 2 на комисия по култура. Моля, гласувайте по електронен път. Изменение 2 на комисията по културни въпроси. Край на гласуването. Приема се с един глас повече. 64 отпада. 5 на комисията по заедостта отпада. 6 на заедостта се приема. 65 не е приемливо. Компромис 2 сега. Моля, кой е за? Против. Приема се. 67. Кой е за? против, приема се. И заменение 68, кой е за, против, приема се. Измени 4 на комисията по културни въпроси, кой е за, против, приема се. Изменение 70, кой е за? Нека да гласуваме по електронен път. Това е 70 което включва и изменение 8 на комисията по заедостта. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Приема се. 19 за, 15 против. Няма да гласуваме. А сега ще гласуваме по 69. Моля за, против. Приема се. 5 на комисията по културни въпроси. Моля, гласувайте по електронен път. Може ли малко да ускорите? Край на гласуването. Приема се. Следващото е обхванато, както и изменението на докладчика. И сега стигам до изменение 7 на Комисията по културни въпроси. Или трябва да гласувам по 72. No, no, it's for But the culture six we haven't put to the vote. No, no. the vote. Uh, we're just checking on amendment 72. Проверяваме. Дали трябва да гласуваме по 72? No. Right. We do have to vote on 72. Да, трябва да гласуваме по 72. Измене 72. Кой е за? Против? Приема се. Изма. Комисия по културни въпроси за. Против? Приема се. Изменение 4. Вече обхванато. Гласуваме по изменение 8 на Комисията по културни въпроси. Моля, гласувайте по електронен път. We're up to 35 now. So they're coming in, and that is carried by one vote. Сега имаме 35 души, които са гласували. Така приема се. 73 отпада. 74. 74. Кой е за? Не, нека по електронен път да гласуваме. Моля, гласувайте. Uh, 35 people voting, only 35... 35 души са гласували. Да, добре. Приема се. 11 на комисията по заедостта. Кой е за? Не, нека по електронен път да гласуваме по това изменение. 11 на комисия по заедостта. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 75 сега. Моля, гласувайте по електронен път. Um, it would help if uh, that's okay. The vote's closed. Uh, that is rejected. 16 votes. It's... Отхвърля се. 16 на 16. 12 на комисията по заедостта. Моля, гласувайте по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 на комисията по заедостта. Моля, гласувайте по електронен път. The vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля с един глас. 77. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 78. Вече е прието. 14 на комисията по заедостта. Кой е за? Мисля, че по електронен път е добре да гласуваме. Моля, гласувайте. Uh, the vote's closed. Край на гласуването. Приема се. Петнайсе на комисията по заедостта. Разделно гласуване. Така, първа част. Моля, гласувайте по електронен път. Първа част. Моля, гласувайте изменение 15 на комисията по заедостта. Край на гласуването. Приема се. Втора част. I don't understand that. Right, so we need... All right. So part two is already apparent. А, втора част е отпаднала, така ли иначе? Да, добре. ти отпада. Не, може да гласуваме по него като допълнение. Right. Гласуваме. По изменение 80 като допълнение, моля. За, против, приема се. 6 отпада. 82 сега. 82. Моля, гласувайте по електронен път. The vote's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 17 на 17. 83. За. Против. Приема се. Компромис 3. Извинете, 84. Измени 84. Моля, гласовете по електронен път. And the vote is Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Кой е против? Приема се. Компромис 28. Кой е за? Против? Приема се. Сега и изменение 92. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 8. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 93 отпада, нали така? 9 отпада. 95 е съвместимо, то е допълнение. 95, кой е за? Против, прием се. Сега приложенията. С компромисното изменение 5 Целият блок се приема. We can now go to block B. I'll leave you time to patch up, which... Да. Компромис 27 разделно гласуване в 4 части. Всички ли са го намерили? Компромис 27 в 4 части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Приема се. Втора част. Моля, гласувайте по електронен път по втора част. Край на гласуването. Рекордна скорост на гласуването. Приема се трета част. Моля, гласувайте по електронен път. Ох, да можехте толкова бързо да гласувате, както миналия път. Приема се. И четвърта част. Моля, гласувайте по електронен път по четвърта част. Край на гласуването. Приема се. Всичко останало отпада. И вече преминаваме към окончателното гласуване. Така че сега преминаваме към окончателното гласуване. Whole opinion, uh, on the whole uh, report. Yeah, okay. Well, I'll give the report to the rapporteur first. Uh, are there two more people who want to vote on this or not? Има ли още двама души, които искат да гласуват по това? Uh, and that's carried by 30 votes in Приема се 30 до 60, Трима против. Благодаря ви, господин Хаджамаркакис. Uh, so I think uh, I want to um, uh, please for some silence. Don't um, please. Uh, I want to give the rapporteur the floor. Uh, Давам думата на докладчика. Да ни кажете как ви смятате да реагирате и какво мислите за възможността да се постигне съглас съвета на първо четене и ако не, каква е стратегията ваша и на се всяка? Благодаря ви. Това е изключително важно законодателство, поне за 10% на населението, които не успяват или с голямо затруднение успяват да стигнат до сайтовете на обществените органи. Нашата цел е да постигнем съгласие на първо четене. Това означава, че в рамките на Литовското председателство през декември ще се събере работната група на съвета. Гръцкото председателство след това, чрез едно заседание по тристранните преговори, през януари ще се постара да постигне съгласие с нас и това е реалистично да се очаква. Вече говорихме с председателството за това имаме силна позиция на парламента, която позволява на гръцкото председателство да говори в работната група на съвета за възможно постигане на компромис. След това ще имаме гласуване през февруари за приемане на първо четене през февруари на първата или втората пленарна сесия тогава. И мисля си, че всичко би трябвало да върви добре и много ви благодаря на всички за този тъй убедителен вод. Благодаря ви. Определено сме постигнали напредък. Това, което трябва да направим, да поискам официално мандат през декември за нашата парламентарна комисия. Разбира се, вие като докладчик може да проведете неформални, неофициални обсъждания. Съответно, възоснова на това ще подготвим нашия график. Ако вие постигнете съгласие, това ще ни позволи най-късно в пленарна зала през април да приемем този доклад. Ще помоли секретарията да ни помогне, защото предполагам, че също така и другите парламентарни комисии бързат да включат своите доклади за гласуване в пленарна зала, така че трябва да помислим и заедно с секретарята за стратегията. А, марш ще бъде твърде късно поради периода за размисъл. Мисля, че трябва да постигнем съгласие през февруари, защото тогава имаме две пленарни сесии в Страсбург. Да, но въпросът е, че сега ние ще започнем веднага преговорите и ви постигате съгласие съвета и след това вие трябва да подложите на гласуване постигнатото съгласие във вид на нов текст. Това е законодателен текст и ние трябва да получим писмо, официално писмо от съвета с вече съгласувания от вас с тях текст. Затова април изглежда по-реалистичен. Но това е решение, което ви ще трябва да вземете след първия си кръг обсъждания с съвета. И да видите дали може да постигнете съгласие. Така че това е прерогатива на политическите групи. Просто искам политическите групи да обмислят вашето предложение, но ние трябва официално да обсъдим този въпрос през декември и ще трябва да ви поканим на заседанието на координаторите. Разбира се, ако всички ваши докладчици в сянка са съгласни с това. Така трябва да работи системата. Äh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка за положения труд и най-вече на докладчиците в сянка. Всички свършиха отлична работа. Господин Часковски, сега е министър по въп... дигиталните въпроси. Искаме да му пожелаем пълен успех като министър и се надяваме, че ще продължи работата в интерес на Европа. Well, really that, uh, Председателят, Радвам се, че нашия докладчик Ческовски успя да дойде тук на последно заседание на нашата комисия и искам да го поздравя за назначението му за министър. Господин Ческовски, благодаря. Относно доклада за достъпа, аз се надявам, че поне една държава членка ще го подкрепи и ще ускори работата по него. Искам да благодаря за всичките години, през които се сътрудничахме и се надявам, че ще останем в контакт. Ще направя нужното това да се случи. До скоро виждане! Uh, so, uh... Председателята. Имаме още едно гласуване. То е техническо и се отнася до регламента за строителните изделия. Бих искал да ви съобщя, че доклада за хармонизирането на оборудването под налягане беше отложено Това е а, първото одобрение на регулиран акт относно характеристиките за строителни продукти, достъпни на вебсайт. Госпожа а, Штайлер работи усърдно по това досие, което беше доста голямо. И ще й дам сега думата. Имаме само едно гласуване, дали приемаме или не нямаме, нямаме право на внасяне на изменения. Давам ви възможност, госпожа Штайлер, да ни запознаете с проблема. Благодаря, господин председател. Процедурата беше много интересна. Докладчиците в сянка и аз имахме отлично сътрудничество. Моята препоръка е да одобрим този делегиран регламент. Процедурата беше много добра. Това, с което разполагаме, е най-доброто възможно към момента. В бъдеще, това, което обсъждахме, свързани с документите, достъпни чрез вебсайт, да видим по какъв начин ще се процедира в бъдеще. Това беше дискусия, която водихме наскоро с е, Европейската комисия, докладчиците в сянка. За това искам да приканя колегите да подкрепят е, с гласуване този делегиран регламент. Има ли други желаящи да се изкажат? Госпожа Рулер. Съвсем накратко. Очакваме Европейската комисия да представя подобни делегирани актове своевременно, защото много предприятия, особено малки и средни предприятия, очакваха с нетърпение този акт и за тях е важно да знаят по какъв начин да работят при декларирането. Считам, че това, с което разполагаме сега, трябваше да е на лице много по-рано. Председателя, да, това действително е а, така. В резолюцията ще отправим такава препоръка към комисията. Както каза и госпожа а, Стайка, Штайлер, представителите на сектора проявяват силен интерес, за това би трябвало да побързаме с одобряването Госпожа Вайле също а, дава съгласието а, си, защото сме обсъждали този въпрос и по време на форума по високите технологии. В случай, че някой от съвета ни слуша, да има предвид, че има изоставане, но се надявам поне да напреднем по отношение на строителните продукти. Предлагам да гласувате по делегираният регламент относно условията за създаване на декларации за експлуатационни характеристики на строителни продукти. Имаме кворум 28 души. Някой друг, който иска да подкрепи, моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. 29 за, 1 против. Няма значение. Така или иначе, Приема се поради особената важност на този акт. Благодаря ви, че участвахте в гласуването. Бяхте изключително ефективни, що се отнася до кромесните изменения. В 11 часа очакваме да дойдат нашите гости за изслушването е, и ще трябва да прекратим работа до 11 часа. Съжалявам, че нашите гости ще трябва да а, изчакат, но все пак а, ние трябваше да се оставим достатъчно време в случай, че възникнат някои спорове при гласуването.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 Uh, um, uh, Добър ден, дами и господа. Последната точка от дневния ред е размяна на мнения с заинтересованите страни по този важен проект за типово одобрение на разгръщането на бордовата система електронно повикване или ЕКОЛ. Докладчик е госпожа Олга Сеналова. Всички присъстващи знаят, че ние изготвихме доклад по собствена инициатива преди 18 месеца, ако не греша, за да можем да дадем класък на този проект. Много неща бяха реализирани от както се зароди идеята за проекта през 2002 или 2003. Надявам се да се стигне до успешен завършък. Идеята тази сутрин е да дадем възможност да изслушаме някои от заинтересованите страни, които са от ключово значение по този проект. Освен това, да видим как те се вписват в нашите изменения, свързани с защитата на данните, достъпа до Галилео и също да видим какви полуки можем да излечем от пилотните проекти. Има някои държави членки, едва ли тайна за вас, че някои от тези държави членки не са изцяло убедени в системата електронно повикване и степента, в която тя действително допринася за спасяване на човешки живот, като се отчитат също и високите разходи, свързани с въвеждането й. Наши гости днес са господин Хустингс, господин Рук и госпожа Диани. Ще имаме възможност също да зададем въпроси. Първо давам думата на докладчика госпожа Сеналова. Благодаря, господин председателю. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, най-напред позволете ми най-сърдечно да благодаря за това, че присъствате на това изслушване. Благодаря ви, че приехте поканата да участвате в това изслушване, за да обсъдим този толкова важен въпрос за сигурността и безопасността. по европейските пътища и да видим какви са ползите от електронните повиквания за европейските граждани. Ние сме водили доста изслушвания, имали сме доста разисквания по тази тема. Някои а, проблеми обаче останаха неизяснени. И за това след а, последното ми представене на типовото одобрение на бордовите системи а, и кол, Получих въпроси, коментари от колеги, от докладчици в Сянка. И затова прецених, че би било добре да проведем още едно изслушване. И участието в това изслушване е удачно предвид на задачите, които ни предстоят. Имаме трима оратори и ще говорим за готовността на държавите членки за разполагането на системата eCall от 2015 година нататък. Ще изслушаме Анди Рук, който е координатор на хармонизираният пилотен проект e-call или така наречения hero. Освен това ще обсъдим и въпроси свързани с Галилео и връзката с електронното повикване и кол. Но първо ще дадем думата на ръководителя на службата за <clears throat> защита на данните, ние знаем, че личните данни са ключов аспект на този проект. Радвам се, че господин Хастингс ще може да ни запознае с своето становище, с неговите изводи от 2011 година, когато започнах да работя по системата ECOL в качеството ми на докладчик по доклад по собствена инициатива и след като излезе проекто регламента, стана ясно, че ще се базира тази система на SIM-карта, която ще бъде вградена в автомобила и ще може да се проследява местоположението на автомобила и не действа извън автомобила. Тук ние се фокусираме само върху обществените а, електронни повиквания, базирани на телефонния номер за спешни повиквания 112. за да може да се въведе системата e-call и да задейства тя добре в държавите членки, е необходимо да се приемат не само нужните норми, но и те трябва да бъдат изпробвани. Сега 22 държави имат пилотни проекти в реални условия. Целта е да се проверят как действат общите европейски норми за електронните повиквания, както и телефонния номер за спешни повиквания 112. Ние ще изслушаме също и госпожа Деяни, която е от Европейската агенция ГНСС е тя ще не запознае с Галилео, тъй като трябва да има оперативна а, на ИКОЛ e с Галилео и ЕГНОС. Някои твърдят, че тези служби не са готови в достатъчна степен. Сега искам да дадем думата на нашите госторатори. Председателят, благодаря ви за това представене. Радвам се, че Питер Хостингс е отново наш гост. Той редовно а, идва на наши заседания и за нас е интересно да чуем неговият а, анализ, а, както и при предишни случаи, когато сме разискали въпроси на опазване на личните данни. Господин а, Хастингс има думата. Благодаря за мен. Също е приятно че съм отново тук. Поводът е подходящ. Една от основните задачи на органа за защита на личните данни е да предоставя консултации относно ново законодателство, което има отношение към личните данни. За това. Комисията ни е представя свое предложение, за да можем да направим оценка на въздействието върху защитата на личните данни. В този случай има явна връзка. Това становище беше представено в края на месец октомври. И бих искал да спомена, че в момента се провежда също разискване по този въпрос в Комисията по гражданските свободи, но аз прецених, че трябва да дойда в комисията, която е водеща по тази тема. Не всички виждат ясната връзка с защитата на данните и неприкосновеността на личния живот. ИКОЛ, особено частните ИКОЛ и услугите които ще бъдат с добавена стойност и ще се предлагат на същата платформа. ще доведат до събирането на данни за това какво е движението на автомобилите, какво е движението на техните водачи. Ще има локализиране на местоположението на автомобилите и лицата за това може да им се оказва помощ в случай на катастрофи. И това изисква създаването на инфраструктура за проследяване. Има опасност от загуба на чувствителна информация, може да достигнем до медицински учреждения, информацията до доставчици на услуги с добавена стойност и прочие. Така че ще има обработка на, на данни и това вече се забелязва, защото системата се прилага на доброволни начала в момента. Директивата за личните данни както и националното законодателство в тази област, ще продължат да се прилагат. Новите правила за защита на личните данни също ще бъдат прилагани, но това предложение прави нещо много важно, защото се преминава от доброволно използване на електронно повикване 112 към задължително такова и гарантира, че всички производители на автомобили ще осигурят тази възможност на една и съща основа, която да а, зачита правото на личен живот. Както показва становището, има някои неразрешени въпроси. Бих искал да посоча, че когато законодателите предприемат мерки, свързани с оказване на въздействие върху неприкосновеността на личния живот, това изисква да се предвидят някои гаранции за да се спазват основните права и основните принципи на общностното законодателство. Правното основание е 112. Трябва да имаме предвид членове 7 и 8 от Хартата за основните права и член 6 от 16 от договора. ако няма достатъчно защитни механизми, ще бъде поставен под въпрос законодателството, което се предлага, защото няма да съответства на договорите. Затова нези, които използват платформите, ще трябва да решат много сложен проблем. И това не може да стане без да имат насоки, които да им бъде дадено, бъдат дадени чрез законодателството. Ето защо трябва да се гарантира, че пазарът ще предлага нужните услуги, използвайки тази толкова важна инфраструктура. Съображенията, различни разпоредби отчитат тези аспекти. И аз няма да се спирам на всички детайли, свързани с становището, но основният елемент тук е, е че предложението е фокусирано предимно върху общественото електронно повикване 112. Има и частни такива обаждания, но тази област не се засяга в случая. Основният въпрос е дали трябва да има предварително съгласие за използване на тази услуга и да остане открит е, въпроса за позиционирането. Считам, че предложението отива по-далече от е, тази линия в е, един подобен регламент, какъвто разискваме в момента. Тук трябва да се посочат и основните защитни механизми, за да може да се стигне до информирано решение и съгласие при събирането на информация. Освен това, подобно информирано съгласие трябва да се предвиди и при а, останалите услуги, разпоредбите, които се отнасят до позицията by default – и позицията чрез проследяване означава, че няма да има постоянно наблюдение, т.е. член 61 също трябва да е в сила тук. Мога да кажа нещо по-подробно по споменатото до момента. Тези важни елементи ще бъдат разгледани в делегиран акта, но делегираните актове трябва да се занимават не с съществени елементи на съответния регламент. Това ще бъде основното ми изискване по отношение на информацията и изискването за информирано съгласие. Ние пресичаме тази линия. Ако се предоставя информация в документацията, която се намира в автомобила, и много малко хора я четат. Повечето хора не четат тази информация изобщо, т.е. те няма да разполагат с тази информация. И затова можем да твърдим, че когато се изключи системата, вие говоря за нормалния GPS, дали, например, искате да избегнете пътища, които се плащат или не – но посланието е важно. Дали искаме да бъдем проследявани или не. Това е изключително важно. Налагането на правно задължение ще има значителен ефект, въздействие върху защитата на личните данни и на неприкосновеността на личния живот. Вече бяха споменати някои въпроси, свързани с се забрани непрекъснатото проследяване за услуги с добавена стойност. Има и други съществени елементи относно данните, които трябва да бъдат пазени и в какви срокове гарантиране сигурността на събирането на данни, като се е, има предвид, че формулировката трябва да включва мерки, които са на най-съвременно ниво. Лесно е да говорим за общи принципи, които се прилагат, които се прилагат по различен начин обаче в държавите членки, за да може да се гарантира последователен подход на вътрешния пазар. Затова трябва да се спомене това, да бъде част от одобряването на типа. Има още а, два стратегически варианта. Аз разбирам трудността на тази комисия да говори детално по този въпрос, но трябва да има допълнителни стъпки. Какъв да бъде обема на подробностите, които се дават в регламента, но че в разпоредбите, не само в приембюла, трябва да има разпоредби, които да позволяват на националните регулаторни органи да дават основни насоки и европейските регулатори да предоставят насоки за операторите в този отрасъл. Ние вече имаме искане от страна на представителите на бранша да бъдем по-ясни, т.е. да има по-ясни насоки. Затова нека да се разгледат основните теми в по-общ порядък и след това да се посочи, че ще бъдат предложени основни насоки, за да не се осложнява прекомерно този документ, но същевременно да се даде стимул на представителите на бранша да разрешат проблемите. Благодаря за това ясно представяне, господин Хастингс, за това, че имате такъв прагматичен подход. Това е много важен въпрос, който трябва да обсъдим. Аз съм също и докладчик в сянка от името на моята политическа група, освен че съм председател на тази парламентарна комисия. Преди да преминем към въпроси и отговори, предлагам да изслушаме и останалите ни госторатори. Затова с удоволствие приветствам с добре дошъл Анди Рук, координатор на Хирол, и той ще ни запознае с това как върви въвеждането на системата, какви са първите изводи, които могат да бъдат направени. Всеки ден е, вие се натъквате на нещо ново. Днес очевидно е деня на Херол. Благодаря, господин председател, за възможността да представя проекта Hero. Това е на слайда програмата това, което смятам да говоря в момента. Целите на проекта, техническите области – време, развитието на проекта във времето, къде се намираме е, в момента, кои са обектите конкретно на място, където се развива проекта и какви са ни наблюденията от е, работата на място. За слушателите, които не са наясно как си сътрудничим, ето тук съвсем накратко ви показваме. Става дума за мобилни технологии, монтирани на моторни превозни средства, които могат да приемат сигнали от навигационни системи и автоматично изпращат е, малък пакет е, данни на съответния център, който дешифрира данните и дава възм... отваря канала и дава възможност за комуникации с съответното МПС. Всички повиквания минават през мрежата 112. Няма частни е, мрежи, няма трети страни в този проект. Това трябва да бъде напълно ясно. Ето тук е, описваме основните моменти. Започнахме януари 2011, ще приключим декември 2014. 15 пилотни обекта има в целият Европейски съюз и присъединени, асоциирани страни. Имаме много щедър бюджет от 8 милиона европейски средства – това е 50% от необходимото финансиране. Останалите 50% се предоставят от партньорите, които са общо 82. В допълнение, след въвеждането на втората етап на проекта, към нас се обърнаха ред страни членки и асоциирани страни, които бяха наясно, че се въвежда такова електронно повикване и искаха да дадат възможност на архитектурата на техните мобилни мрежи да бъде пригодена за подобна система. Русия също има подобна система и ние сътрудничим тясно с тях. Тук са показани сайт, обектите, където е, работим не се вижда достатъчно прецизно на картата и тя в момента е дори вече по-различна, защото Ирландия се присъедини към проекта и активно иска нашата помощ, за да могат в телефонната си мрежа да вградат това повикване. Сега на слайда ви показвам целите на проекта. Хиро 1, първият етап, беше един чисто така академичен проект. След това се преразгледаха целите с цел да се упростят максимално. Искахме да покажем, че е напълно възможно в различен мащаб да се, да се въведе електронното повикване, като е, трябва да се под помогнат страните членки да се подготви инфраструктурата и оперативната съвместимост и да може да бъде е, тази услуга възприята по-широко. Също работим и с пилотните обекти техническите аспекти. Е, чухте, че е, съществуват различни видове електронни повиквания. Ние искаме да има едно паневропейско такова повикване на базата на системата 112. Е, за МПС-та М1 и Н1, т.е. МПС с до 6 пътника Европейската комисия искаше да сме малко по-амбициозни и е, поработихме допълнително, като сега вече е, обсъждаме въпроса да се въведе тази система в тежкотоварни автомобили, особено е, тези, е, които пренасят опасни, е, опасни е, товари. Също така разглеждаме възможността да се въведе системата в двуколесни е, превозни средства. В страната трябва да има, разбира се, съответни навигационни системи, които да могат да бъдат достъпни и трансгранично. Милиони са МПС-тата, които пътуват по Европа и паневропейския като електронно повикване е само начало, защото е, изискването на комисията да се въведе тази система се отнася само до нови коли. Колегите от България и Румъния отчетоха, че имат сериозен проблем с а, факта, че доста често МПС-тата в тази страна са втора ръка, а те биха искали да гражданите да могат да се възползват от тази система. Във всички случаи трябва да има сертификация на преводното средство и да има контрол в смисъл, че системата е функционираща по време на целия живот на превозното средство и е, да е сигурно, че когато се прави такова електронно повикване, то се прави, защото има необходимост от е, него. Е, съответните органи ще извършват, тестове, извършват тестове и ревизират стандартите. Графика ви показвам в момента. Hero 1 изпълни всички изпитания. В момента изготвяме доклада за Hero 1, първия етап на проекта. Виждате на следващия слайд отляво Хърватска. Извършени са всички тествания, всички изпитания. Страната е готова да въведе електронното повикване изцяло. Чехия. Приключени са изпитванията, страната е готова. Финландия. Приключени изпитания много работа а, бе извършена там съвместно с Русия и сега очакват нова сателитна система, която ще се включи през 2015 система. Всички пара, параметри са а, приключени. В момента се изгражда системата и Финландия 2015 ще бъде готова. Германия изпитанията а, са преминали. Много е сложна там системата. В една област вече е, всичко е готово. Така че, ако има вътрешно решение, системата ще може да бъде въведена навсякъде. Гърция, както може да се разбере, е, от пръв поглед изпитва затруднения, но е, се радвам, че успяхме да подадем искане пред Европейската комисия отлагане за 6 месеца. В момента тъкат изпитанията и след 6 месеца Гърция ще бъде готова. Италия приключи с изпитанията. Сега вече съществува модел, който може да бъде въведен, въведен в цяла Италия и е, ще е свързан с преразглеждането на разпоредбите за повикването 112. Холандия изпитанията са приключили, готово е да се въведе повикването, въпрос на политическо решение. Румъния, приключени са изпитванията, страната е напълно готова да въведе системата. Швеция, приключени изпитванията и отново чака се политическо решение. Това е, е проекта Hero 1, първият етап. Това са страните, които се отчетоха пред Европейската комисия през февруари. А проекта Hero 2 е, в момента ще приключи първата година. Получихме се от първия етап и тук работим малко по-различно. Всички страни членки, които работят по втория етап, трябва да разгънат една мобилна мрежа, така че да е сигурно, че ще може да се направят изпитвания. След малко ще ви кажа защо. Но има сериозни притеснения от страни е, членки, които казаха изрично, че ще има сериозни натварване на съответните центрове за спешни повиквания и реакция. В такъв смисъл Белгия и Испания сега тестват една архитект, архитектура, която ще филтрира обажданията по 112 и ще ги изпраща на съответните служби. В Белгия системата е частна, но с лицензирани е, фирми. В България е, малко се забавиха, но в момента текат изпитания. В Дания също се забавиха леко изпитанията, свързани с е, сателитната система, но те конкретно ще тестват един вариант на системата с така наречена спяща сим карта, защото тя е, е карта, която няма да може да, няма да бъде следена от сателита непрекъснато. В Люксембург също се провеждат тествания, в Турция и Испания също ще подмина няколко слайда които е, има твърде много подробности. Сега, какво казаха страните членки, които е, работиха по проекта, но и други? Те очакват е, и законодателство, те просто изчакват да се приключи въпроса с приемането на законодателство. Необходимо е да има яснота за е, това какво точно означава типово одобрение. Няма яснота по този въпрос. мобилните мрежи ключово значение. А, глобалните сателитни а, системи са в подкрепа на електронното повикване. Но трябва да видим е, страните членки е, какво могат да направят в този смисъл. Трябва да има и сътрудничество между съответните министерства, трябва да има стандартизирани оперативни процедури и много е важно да мислим за това как ще информираме гражданите на Европа за това повикване. С това приключи господин председател. Председателят, благодаря, сигурен съм че ще има въпроси и към вас, особено за технологията. И, както казахте, ключовата технология е така наречената нерегистрирана спяща е, сим-карта, която не се регистрира от мобилната мрежа. И сега даваме думата на следващият ни оратор, е, госпожа Диани. Благодаря, господин председател, за възможността да говоря за локализирането и е, нашата сатели... система за сателитна навигация. Става дума за европейските системи EGNOS и Галилео. Първо искам да кажа, че аз съм е, инженер, е, авиационен инженер – и е, си, ние понякога е, говорим така на един език, който е доста труден, пълен със съкръщения. Ще се опитам днес да не правя това, доколкото е възможно, но се извинявам предварително, ако от време на време е, говоря с странни съкръщения. Първо, нека да ви е, припомня защо е важно да има точно и надежно локализиране, защото и защо това спасява е, живот. Защото това помага на спешните е, служби на да решат как да разпределят ресурсите и какво да изпратят на място. Освен това, много съществено се намалява времето за намеса. А, също така има възможност за мълчаливи, така наречени повиквания и когато няма глас, е много важно да има точност на локализирането. Какво допринася Европа и, и Егнос и Галилео за предложението? EGNOS is an EGNOS е система, която е, подсилва системата на американския GPS. Това са системите, които използваме в мобилната телефония и колите. Те дават по-добро точност и е, по-добро ниво на сигнала. Тя работи от 2009 и е безплатна. Галилео е световна навигационна система, направена в Европа, напълно съвместима с GPS. И е, за това Галилео може да се използва просто като един допълнителен сателит към GPS. Тоест няма нужда да се изчаква пълното инсталиране. Е, може да се използва съществуващата система. Галилео се предполага да започне в края на 2014 и услугите са също безплатни. Сега няколко примера за това как Егнос и Галилео подобряват локализирането. Първо, нека да помислим за отдалечение, например, в селски райони – Разбира се, точността на определено местоположението е много важна. Защото ако можем да установим дали пътно-транспортното происшествие е станало на пътя или извън пътя, ние можем да предвидим доколко е сериозно происшествието и какви мерки трябва да предприемам. Нека да разгледаме сега градската среда. Там имаме градски каньони. Тоест, например, може да се окаже, че сигналът е затруднен от многото високи сгради. И за това е добре да бъдат обединени съзвездията на Галилео и GPS и това позволява да се определи много по-точно местоположението. Сега ще се постарая да отговоря на въпроса дали тази система, тази инфраструктура на Европейския съюз за Галилео работи реално. Както аз вече казах, от 2009 година се прилага системата Галилео. Тук виждате съобщение за пресата на Европейската комисия, с което се обявява, че ЕГНОС започва да се експлуатира и че системата е изцяло годна за ползване. Европейската комисия също така предприе изследване чрез Генерална дирекция предприятия през 2010-2011 година, за да прецени ползите от приложението едно с резултатите на еднократно са били представени и е била повишена информираността за тези функционални възможности. Сега за Галилео вече започна да се използва този проект. Вече имаме 4 спътника, част от цялото семейство сателити. Първият беше пуснат на 12 октомври 2012 като цяло 26 сателита се очаква да бъдат произведени, изведени на орбита и ранните услуги ще започнат в края на 2014. Март тази година беше много важен момент за нас, защото Галео започна да излъчва първия навигационен сигнал в цял свят. В цял свят в един и същи ден – много експерти и представители на сектора за производство на устройства, също така и научни работници, успяха да изчислят къде се намира съответния обект с помощта на Галилео. Така че това наистина е един съвсем съвременен проект. Задава се въпроса дали тези системи и тази инфраструктура пригодна за използване при електронни повиквания. Семействата сателити, от които част е ЕГНОС, вече е нещо достатъчно разпространено при използване на различни приложения за автомобили. В многосъзвездната система тенденцията е много ясна – и вече ни с, с смартфоните използваме повече от едно съзвездие и проведохме анализи възоснова независим източник, един от най-авторитетните света и ние изчислихме, че тази година 40 процента от приемниците на ползвателите на коли са съвместими с Галилео и 60% са съвместими с EGNOS и позволяват инсталирането му. Това с 10% повишава броя на приемниците съвместими с Галилео. Така че ние смятаме, че инфраструктурата е на лице. Process, uh, summer... За да се улесни процеса това лято, след предложение на Европейската комисия за регламент за одобрение на типа, ние създадохме възможност приемниците и чипове на производителите, у нези, които са в началото на веригата на създавана стойност, да посетят Европейската космическа агенция, която е наш изпълнител и експертен орган – за Галилео и те искаха да се убедят в това, че наистина има съвместимост с чиповете и приемници на Галилео. Много представители на сектора от САЩ, Япония и други страни посетиха Европейската космическа агенция и така или иначе, както вече казах, през януари ще започне разгръщането на системата. Също така направихме още една стъпка – Проведохме консултации с сектора през лятото и установихме, че сектора и най-вече производителите на устройства, които се инсталират в автомобили, имат нужда от подкрепа при изпитвания на самите устройства, така че решихме да предоставим тази възможност този път в сътрудничество с съвместни изследователския център на Европейската комисия и вече се публикува проявата на интерес от производителите на устройства да могат да гарантират съвместимост с, с Галилео. И основните ми послания. Първо, електронното повикване значително се подобрява от възможността да се използват новите възможности на глобалната навигационна спътникова система. Същото въжи и за Егнос и за Галилео. Също така ние смятаме, че други услуги с добавена стойност могат в бъдеще също така да бъдат използвани и да бъдат благоприятни и полезни за потребителите. Тези възможности вече са разпространени на пазара, но те трябва да бъдат пригодени за нуждите на конкретния потребител. Трябва също така да мислим стратегически и трябва да гарантираме по-добро съотношение между стоиността и ефективността на системите за електронно повикване по време на целия жизнен цикъл на всяко моторно превозно средство. Също така ние предлагаме да се проведат изпитвания на възможностите на ЕГНОС и Галилео и също така помолихме колегите от съвместния изследователски център на Европейската комисия да допринесат за това със своите експертни познания. С голямо удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Да, вие бяхте абсолютно ясна. И това е много хубаво, защото не ни се случва често да изслушваме, например, информация за Галилео, която да е толкова ясна. Мисля, че можем вече да започнем да задам въпроси. Знам, че госпожа Саналова иска да зададе въпроси. Господин Швев, госпожа Руле, дали ви искате да започнете с въпросите? Аз предлагам да групираме въпросите и след това ще помолим нашите експерти да отговорят на тях. Също така вие може да решавате кой от вас ще отговаря на конкретния въпрос. Виждам, че тук имаме представител на комисията. Предполагам, че и комисията би искала да участва. И ще получи думата съответно представителя на комисията. Госпожа Сенлова, моля, започнете като докладчик. Благодаря ви. Благодаря на всички наши експерти. Имам няколко въпроси, може би коментар. Всъщност имам два въпроса. Ние разбрахме от вас за ситуацията в държавите членки, но как стоят нещата с готовността в други държави, които не са членки на пилотния проект в Европа? И вторият ми въпрос е ние призоваваме на въвеждане в експлуатация от октомври 2015 година. Някои колеги имат съмнение дали това е реалистичен срок, реалистична дата. Оттам и следващия ми въпрос. Възоснова на вашия опит, доколко е реалистичен този срок? Към господин Хъстингс. Разбира се, трябва да говорим непрекъснато за системата за електронно повикване за широката общественост възоснова на телефона 112 и приложното поле на регламент от една страна и частните услуги с добавена стойност, които не са обхванати от приложното поле на регламента. Разбира се, това всичко е обвързано и с въпроса защита на личните данни, за което говореше господин Хъстингс, включително своето послание от октомври. Всичко това е от голямо значение и много сме ви благодарни. Това, което ви ни предложихте, е отразено в редица изменения включително и колеги от Комисията по граждански свободи, а самата също възоснова на вашите препоръки формулирах редица изменения като докладчик, но не сме съгласни по едно нещо, а именно разширяването на приложното поле на регламент, така че да обхване услугите, предоставени от трети страни. Стои също така въпрос отворената платформа и услугите с добавена стойност. Обедена съм, че трябва да спомене, че те са извън приложното поле на регламента. И ако ще говорим за отворена платформа, искам да посоча изменение номер 9 към преамбюла. То гласи, че тъй като са необходими законови разпоредби Европейската комисия трябва да обмисли консултация с всички заинтересовани страни с цел да се прецени всяка една възможност за гарантиране на отворена платформа и съответно комисия следва да внесе законодателно предложение, ако сметне това за необходимо. Тоест, ние говорим, че това трябва да се основа върху законодателно предложение, което би трябвало да представи комисията и разбира се, трябва да обмислим защитата на личните данни. Изменение 6, внесено също от мен, гласи, че всички допълнителни услуги следва да бъдат проектирани по такъв начин, че те да не отвличат водача на МПС и да гарантират защит на личните данни и неприкосновеността на личния живот. Всички тези данни предоставянето на всички тези данни следва да остане доброволно. И сега искам да премина към частната система за електронно повикване. По решение на потребителя той може да започне да използва допълнителни услуги, които са в допълнение към електронното повикване, което е достъпно за всички. И в този случай потребителят следва да поиска гаранции за защита на личните си данни и неприкосновеност на личния живот. Разбира се, има аспекти, които са обхванати от договора, който се случва между производителя и потребителя. И още един важен момент от един от докладчиците в сянка. Запълва една празнота, която бях оставила, че спящата сим карта, на която е основана системата за електронно повикване, не се регистрира в мрежата, за това не се позволява, тя не позволява да се проследява движението на моторно превозното средство ние трябва да настояваме тази възможност да бъде вкрадена в системата. Господин Шваб, мисля си, че вие искахте. Благодаря ви, господин председател. За мен тези изказвания бяха много полезни. Няма да повтарям това, което вече прозвуча, но искам да допълня с нещо казаното от госпожа Саналова. Господин Хастингс, дали смятате, че има проблем в регламента, който да означава, че може да има обаждане от телефон 112 по системата с телефон 112 в случай, в който не се регистрира обаждане от оператора. Например, Например, когато се задейства опаждане на телефон 112 и по какъв начин ще се защитят личните данни на водача и на пътниците в колата. Има ли други желащи? Аз също искам да кажа някои неща. А, но преди мен госпожа Руле, може би. Okay. Um, I just wanted to... Yeah. Исках да допълня въпроса на госпожа Синалова за държавите членки, които не са предприели мерки. Може би това не е съвсем във вашата сфера. Обединеното кралство е една от тези държави членки. Защото хората, с които съм разговарял а, там, не виждат а, особени, но ползи, като си имат предвид е, разходите. От гледна точка на госпожа Диани, Дали тя е удовлетворена от разпоредбите, които са предвидени, ние имаме някои предложения, поступили от заинтересовани страни, за включване системата, на системата Галилео. Но тя все още не е на разположение, защото сроковете според тях са нереалистични. Бихте ли потвърдили дали това е така? Считате ли, че формулировката, е удачна или не. Към моя приятел Питър Хастингс. Това, което той каза най-накрая, че има необходимост от повече яснота и повече насоки, свързани с всички аспекти за опазване на личните данни при използването на системи eCall. Може би ще потвърди. Но според мен това е изцяло анонимна система, когато се разглеждат техническите аспекти. Защото ние говорим за защита на данните на водачите и на пътниците в автомобила. Да, разбирам, че има и по-широки въпроси, свързано с оперирането на други бордови системи и тази анонимна публична система, как да бъде обвързана с останалите системи, които са вградени в автомобила, например, задействането на въздушните възглавници. Имаше реализиран пилотен проект, който показа, че сигналите, постъпващи от един автомобил, са доста сложни. Те са свързани с различните въздушни възглавници, тяхното разположение, дали са отпред, дали са отстрани. страни но връщайки се на по-широката тема, въпроса, който трябва да се разреши с бордовите системи, е свързан с това, че повечето от системите GPS ни проследяват и ние официално приемаме условията, когато започваме ползването на тези системи. Тези изискванията са заложени в системата. Има и други въпроси, които не са свързани изцяло с защитата на данните, а по-скоро предоставянето на информация за извършените ремонти. И така могат да се проследят data. So I think the situation is much мисля, че ситуацията е много по-сложна и не трябва да се разглежда така фрагментирано. Разбирам неговите съображения за защитата на личните данни в системите за управление на движението. Нашето предложение се фокусира върху технологиите за публичната система и става дума за неутрални лични данни. Разбирам, че можем да предвидим някои точки в преембюла, свързани с основни насоки, но това излиза извън обхвата на това предложение. И така, кой би желал да започне с отговорите на поставените въпроси? Добре, нека да започнем в реда, в който бяха направени изказванията ще започнем отзад напред е, от това, което казахте, господин Хастингс. Разбира се, всичко това има история. Започнахме с една идея за експериментално въвеждане на e през 2006 е, година. Беше изготвен в последствие от работна група документ. Има позоваване на него в е, една от точките от преембюла. Това доведе до някои, доведе до някои реакции, до подобрения, но не считам, че е коректно да се каже, че информацията в съществуващата система 112 е анонимна на микрониво може да изглежда така, но в зависимост от поведението на автомобила, ние не знаем кой е шофьора в момента, но ние знаем кой е собственика на автомобила. Анализирането на модела на движение може да се проследи. Сега искаме да преминем към задължителна система за електронни повиквания. Аз разбирам какъв е аргумента, че този, това предложение се а, фоксира върху задължителния аспект на а, обществено достъпните електронни повиквания. Многократно се казва, че в 8, в, в 8-9 съображение са посочени тези неща. Ако наложим сега задължение да се предоставя информация на доставчиците на услуга с добавена стовност. 3.1 са точките в приембюла. Има също и а, такива текстове в а, основната част а, на документа. Това ще бъде прагът в е, една среда на наблюдение. Не искам да кажа, че трябва да имаме прекалено е, строга реакция, но е, все пак е, трябва да Имаме предвид и това, което казах за спазването на съответните разпоредби от Хартата за основните права и от договора за функционирането на Европейския съюз. Там, където се говори, че няма да има постоянно наблюдение, да се каже също, че това ще се отнася и за частните оператори, които не трябва да се ползват от тази възможност. Ако искаме да гарантираме доброволния характер, както се казва в изменение 6, трябва да имаме предвид, че това е много упростен текст. Относно одобрението на на типа или типовото одобрение, трябва да имаме предвид, че налична технология, възмо... технологията възможно е въвеждането и. Тоест не говорим за нещо, което не е регулирано, има една обща директива с общи разпоредби, които да се прилагат към операторите. Проблемите могат да бъдат разрешени тук. Иначе ще има доста напрежение за сметка на потребителите на системата 112. Обществената инфраструктура създава средата за приемлива услуга. В член 6, в някои от точките от преембюла, може да се посочи, че в последствие ще бъдат публикувани основни насоки от регулаторните органи. Но не можем да твърдим две противоречащи се неща, че е извън предвиденото е и също времено да прилагаме разпоредби, които пресичат допустимата линия. Трябва да направим нещата приемливи. И в бъдеще ще видим как технологията взаимодейства с реалностите, типовото одобрение, изпитанията. допринасят да се въведат без да се фрагментира пазара. Ако не конкретизираме всичко това, то ще се случи, само че по много по-разпокъсан начин. Ние сме за единия пазар, за защита на данните, за добър, добра среда, добри условия за потребителите. Да, аз разбрах какви са вашите аргументи. It's not a debating club, it's serious. I know. But, uh, so. Just... Искам да дам думата сега на останалите два моратори. Господин Руке и после госпожа Диани. Ако остане време, ще имаме още един кръг. Благодаря, господин председател. По въпросите на госпожа Сеналова. Държавите членки които не участват в проекта ХИРО, са разделени на две групи. Тези, които подкрепят в момента разполагането на общо европейска система ИКОЛ по економически съображения, сред тях е Обединеното кралство и една по-голяма група държави членки, които подкрепят голяма степен на системата, но не разбират какво точно става и се нуждаят от помощ. Както казахте, това е много конкретна система, която има много конкретни задачи. Hero създава такива възможности. Комисията разбира това. Много от държавите членки в формулировката на изискването а, на така наречените PSAPs а, или точки за приемане на обажданията. биха искали да могат да, разпла... да предлагат повече помощ. Дали ще сме готови до 2015? В ИКОЛ има а, няколко неща, които трябва да се имат предвид. Автомобилостроителите. От 1998 година те са ангажирани така че това не е нещо ново за тях, включително в, в Русия. Руската система, която е почти идентична на нашата, ще бъде въведена от 1 януари 2015. Тогава ще има автомобили, които са с такава вградена система. Като координатор на проекта ми беше казано, че е трудно да се интегрират в определено време, но се работи по тези въпроси отдавна. На следващо място мобилните мрежи. Аз накратко се спрях на тях презентацията ми. Ситуацията в държавите членки, разбирам, че се извършва одит от комисията. Е, знаем, че ситуацията е много разнообразна в отделните държави членки мобилните оператори искат системата да може да разпознава, че става дума за гласово обаждане, което обаче съдържа и данни. Мобални, мобилните мрежи, държавите членки, техните PSAPs трябва да преценят кога да преминат към актуализация, осъвременяване. Имаше въпрос за това колко ще струва разполагането на системата. Аз имах една, един слайд, който иллюстрираше, че не могат да бъдат предлагани универсални решения – около 5 милиона евро. Според Обединеното кралство е 5 милиона, но реалната цена е около 300 хиляди. Аз съм готов да помогна там, където е възможно, в Обединеното кралство. Следа много внимателно как се развива проекта Hero. Относно опазването на данните, много от автомобилостроителите имат двояк подход. Част от тяхната телематична платформа да има паневропейски e-call, базиран на 112 отделно. Услугата трета страна не използва спящията сим-карта. Дискусията се отнася до това да се намери търговско решение и това е тенденцията за някои от производителите на автомобили, за най-добрите марки. Тоест имаме две кутийки на една и съща платформа. Госпожа Диани. Yes, I would like to confirm uh, Искам да кажа, че според нас това, което се отнася до ЕГНОС, която е в действие от 2009 година, автоматичните приемници вече са на пазара за ЕГНОС, така че ние не виждаме никакъв проблем, тъй като продуктите са на разположение на пазара. Относно Галилео, това, което се изисква в регламента за типовото одобрение да има съвместимост и за Галилео това е свързано с документа за контрол, който е на лице от 2010 година. Има някои продукти на пазара, които твърдят, че са съвместими с Галилео. Знаем, че излизат и други модели, които също са съвместими с Галилео. От наша гледна точка, от гледна точка на обсерваторията, не виждаме а, някакъв проблем а, с предоставянето на пазара на тези услуги. Разбира се, трябва да бъдат направени и нужните изпитания. Добре, смятам, че много полезен беше тази обмяна на становища. Още някой? Иска ли да добави нещо комисията? Добре, значи изчерпахме темата доста пространно. Госпожа Сенелова, вие поехте инициативата да ни съберете. Може би може да коментирате. Какви са вашите мнения след всички чужди мнения за окончателните варианти на доклада ви? Първо искам да благодаря на всички е, за дебата. Той беше изключително полезен за всички. Всички, които работят е, в тази област от е, толкова много години. Много се чувствам удовлетворена от факта, че е постигнат толкова много успех – също беше много полезно да чуем мнението на надзорника по защитата на данните. Получихме над 100 изменения 123. Голяма част от тях са в отговор на коментарите на надзорника по личните данни. Що се отнася до общественото повикване 112, е, там няма разногласие, ние сме на едно мнение. Отчитам всички изказани съображения и съвместно с докладчиците в Сянка ще обсъдим измененията и коментарите ви по време на срещата ни следващата седмица. Очакваме също изменения от Комисията по граждански свободи. Надявам се, че ще можем да излезем с решение и за тях. И ще подадем един доклад, който ще отразява всички коментари. Затова нека още веднъж да благодаря на всички които участваха в днешния дебат. Председателят. Да, благодаря. Благодаря за присъствието ви тук. Благодаря на всички участници. С това приключваме дневния ред на настоящото заседание на нашата комисия. Следващото ни заседание е на 16 и 17 декември. Понеделник, 16 декември, 3 часа вторник, 17 декември. Ще гласуваме преди обед от 9 до 12.30 и е, след обед ще имаме заседание. Вашето предложение ще го гласуваме през януари. Благодаря за присъствието ви, благодаря и на всички, които ни следиха по интернет. Thank you, Olga.